Е, е, сега е, за начало няколко съобщения, дами и господа. Със съжаление трябва да ви съобща, че в една железопътна катастрофа до Брюксел. Нашата колега Клаудио Кендаго от Генералната дирекция комуникации също е загинала в, в тази катастрофа неодавна. Тя работи в Европейския парламент от декември 2008 година им искам от името на всички да изразя е, нашите съболезнования на семейството и една друга трагедия през последните дни е, са наводненията на португалския остров Мадейра. Това са най-значителните е, наводнения от 1993 година. Е, обилни дъждове причиниха смъртта на 32 човека. Ние отново изказваме съчувствие на жертвите, на семействата на жертвите. Ако обичате е, е, да отбележим паметта на загиналите, на жертвите от е, тези трагедии с едноминутно мълчание. dziękuję państwu. teraz chciałbym serdecznie powitać wśród nas obecnych сега бих искал най-сърдечно да приветствам след, сред нас гостите ни от Беларус, е, госпожа Анжелика Борис е, и господин Александър Милинкевич носител, лауреат на е, наградата Сахаров, нашата награда от 90, е, 2006 е, година и ръководител на демократ, демократичната опозиция в е, Беларус.